А сега преминаваме към следващата точка в дневния ни ред. Междиния доклад на господин Яколино относно Европейската прокуратура ще дам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, от 4 години или може би от много повече години се обсъжда възможност за изграждане на Европейска прокуратура. По тази причина можем само да се съгласим с инициативата на комисията. Ние искаме едно общо наказателно правно пространство и законодателен пакет, който да включва Евроюст и прокуратурата. Защото тук е, в крайна сметка става дума за преглед и реформи в ОЛАП. Но Европейският парламент е, мога да кажа, че беше изключително активен също и в комисията е, Прим. Аз бях всъщност единственият докладчик. Там имахме списък с приоритети, но имахме и срокове. Имахме и препоръки към комисията, към държавите членки, хоризонт 2014-2019 година. Става дума за престъпни деяния, става дума и за създаване на орган на Европейския съюз, който да се бори срещу тях. В частност става дума за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, които са увредени. Така че с други думи ясна борба срещу измамите, срещу засилено полицейско и съдебно сътрудничество. Огромни суми се присвояват, стотици милиони не достига до своите получатели, не дават възможност за създаване на работни места, не достигат до многото таланти в Европейския съюз. Трябва ясно и открито да се действа и срещу изпирането на пари. Госпожо Рединг, системата трябва да бъде бърза и упростена, трябва да позволява сътрудничество с Евроюст и с ОЛАФ, доброто сътрудничество с комисията, с докладчиците в сянка с експертите доведоха до там, че можаха да бъдат формулирани компромисни изменения, които отговарят на нашите очаквания. Лицата, срещу които се води разследване, са под защита. Ясна е ролята на съдията. Определят се ясно неговите правомощия. Ние отчасти критично трябваше да защитим нашите становища, например допускане на доказателства, приключване на разследване, разследването и така нататък. Предвиждат се различни процесуални гаранции, без обаче да се отслабва цялата структура на системата. Ние ще укрепим правния контрол от страна на националните съдилища, също така и ролята на Съда на Европейския съюз, като разбира се посочваме и други възможности. Естествено, искаме да работим заедно с съвета. Утре госпожо комисар, ще е, приемем този междинен доклад. Това е доклад, който отразява истинското становище на Европейския парламент. Желаем Европейска прокуратура, която да функционира добре, която да а, използва възможностите на Европейската заповед за арест, да ускори разследването, така че да се създаде едно общо пространство на наказателно правосъдие. Също и пакета за изпирането на пари, който днес беше осъден в пленарно заседание спада тук. Ние ще трябва да следим е, съмнителните действия, които могат да доведат до корупция или измама с европейски средства. Работата през този мандат наистина даде окоръжаващи резултати, е, разбира се, като се вземе предвид принципа на субсидиарност и принципа на съразмерност доверието на европейските граждани в институциите със сигурност ще се укрепи, ако се води по засилена борба срещу измамите, поради което се надявам, че можем да използваме тази институция в полза на европейските граждани. Благодаря сега от името на комисията госпожа Рединг. Благодаря госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за това, че на много ранен етап а, изразиха своята позиция. Това е ясен сигнал и а, подчертава спешността при разработването на силни оръжия в борбата срещу престъпниците и в защита на европейския бюджет. Аз също дадох конструктивен принос към този доклад и както виждам парламентът го приема с огромно внимание. Естествено, ние много сериозно приемаме препоръките на парламента в хода на преговорите в съвета. Ние всички имаме общ задължение да се борим срещу, а, финан... срещу престъпниците и посегателствата а, към финансовите интереси на бюджета. Бюджетът страда от огромни загуби, които възлизат на стотици милиони евро ежегодно. Измамите обаче подкопават и доверието на европейските граждани в институциите. Именно за това ние трябва да се борим с корупцията и трябва да се борим с престъпността. Европейският, а, Европейската прокуратура ще помогне на държавите членки именно в борбата с престъпността, с онези, които нарушават финансовите интереси на Съюза. Предложението, което комисията постави на обсъждане през юли, след молба от страна на парламента, е част от една обща рамка. Чрез нея ще се води борбата с измамите, ще се защитават процедурните права на европейско ниво и ще се реформира Евроюст. Правим предложение за интегриран и децентрализиран модел. Първо, за да се избегне създаването на паралелна структура, която ще бъде тежка и скъпа, е важно да се използва умението и познанието на националните власти, власти по отношение на техните съдебни системи. Освен това, Европейската прокуратура е, е кондицио sine qua non, условие, което трябва да бъде задължително изпълнено, за да се осигури независимостта на новата институция. Европейският е, прокурор трябва да спазва принципите, залегнали в хартата за основните права, включително правото на справедлив процес, както и правото да не се води съдебно следство, съдебно диране и повторно да не се наказва едно и също деяние. В доклада са засегнати именно процедурните права и е, съдебните такива. Съгласна съм по отношение на процедурните права. Уважаването и спазването на минималните права на индивидите в наказателни производства във всички държави членки е изключително важен компонент от а, е, дейността на Европейската прокуратура. Предложения регламент следователно цели да се заложат най-високи възможни стандарти по отношение на защита на заподозрените и изпълнение на всички задължения на Европейската прокуратура. Целта е да не се противопоставят разследващата и прокурорската функция на европейско ниво. В предложението сме включили и а, механизми за защита на правата на заподозрение, като по този начин се прилага европейското законодателство, но се разчита и на националното такова. Предложеният регламент дава нови права, които са дадени на за, подозряно, за подозряното лице, като правото за събиране и представяне на доказателства. А сега съдебните възможност за съдебно обжалване. Предложението предвижда такова с цел а, възможност извършване на съответните дейности на ниво съд и спазване на регламентите на Съюза. Това не са допълнителни възможности за засилване на съдебните функции. Тук се дава по-силна роля на Европейския съд, например. Нека също така да ви информирам, че проведох много конструктивни разговори с министрите по това предложение през последните няколко седмици и по време на съвета по правосъдие бяха поставени три въпроса към министрите за структурата, разделението на задачите и защитните механизми и тяхната структура. В обсъждането се очерта силна подкрепа и подкрепа на техническо ниво в последващото изпълнение на задачите. Държавите членки, които решат, колкото повече държави членки решат да участват в тази инициатива, толкова по-добре ще бъдат защитени данъчните приходи в държавите членки. И може да се окаже, че в проекта участват много държави членки, което според мен е много добра новина. Следователно комисията остава готова за водене на преговорите, така, щото да се постигне разумен компромис. Резултатите и препоръките от вашия доклад ще подпомогнат продължаването на обсъжданията в това отношение. Благодаря, комисар Рединг. А сега, тъй като колегата Ламасур в момента не е тук, давам думата на колегата Гресле. Госпожо комисар, срамно е, че съветът не участва в този дебат и вероятно това е показателно за цялата процедура. Ние сме изложени на опасността с много наивност да създадем една неефективна европейска структура, която ще бъде претоварена и която ще е, носи опасност за правата на гражданите и няма да допринесе нищо за защита на европейските средства. След 10 годишен дебат съм много очудена от това, което представи сега комисията. Слабостите остават и основната слабост е неефективно правосъдие в някои държави членки. Много държави членки желаят да избегнат това, но комисията в случая не показва, че е, трябва да се поправят грешки, които до сега не са отстранени. Аз искам да е, посоча е, процедурата за европейски е, наказателен съд, премахване на имунитета на европейски е, служители, защото аз смятам, че европейските служители всъщност трябва да дадат добър пример по отношение на облегчаване на работата по разследването. Колегата Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, вие казахте какво струва всичко това да нямаме европейска прокуратура. Стотици милиони евро плюс-минус. Това е огромна цена. Защо е така? Има само пет случаи, в които имахме осъдителна присъда и много аргументи говорят в полза на това да въведем Европейска прокуратура, за да имаме един ефективен инструмент за борба срещу измамите. Има обаче много сериозни препятствия за това. Е, има около 14 държави членки, които показват жълт картон. Аз е, е, обърнах особено внимание в становището на правната комисия за връзките между Европейската прокуратура, ОЛАВ, Евроюст и други органи, за да получим кохерентна правна рамка. Така че ясно да за Европейската прокуратура, но един реалистичен поглед показва, че сме още твърде далече от там στους ομιλητές εξ ονόματος του... Благодаря ви. Благодаря на госпожа Регнер. Госпожо председател, госпожо комисар, изключително много се радвам, че е, Комисията използва своите компетенции в сферата на правосъдието, за да се бори с организираната тежка престъпност в парламента. Много често е, сме е, установявали в доклади корупция и изпиране на пари и също така, че е, трябва да се спрат тези видове престъпления, защото вредят на економически интереси на Европейския съюз. Разбирам колегата Гресле много добре, но предложението е, което тя прави, като че ли е, не съдържа много ясни компетенции по отношение на е, компетентността по същество. Ние имаме ясни компетенции в държавите членки по отношение на търговията с наркотици, сайберпръснатостта и така нататък. Аз е, много желая да се концентрираме върху важните сектори, сред тях спадат Евроюст, защото до сега за европейския прокурор до сега не се предвиждат допълнителни средства и допълнителен персонал. Евроюст ще трябва да отговаря за всичко това като допълнителна задача. Тази година Имаме 213 лица и множество случаи, в които сме оказали покрета. След 10 години тези случаи ще имаме нарастване на този брой на персонала, така че аз смятам, че Европейската прокуратура не е достатъчно добре обезпечена, както е Европол. Благодаря. на Думата има госпожа Сипел от групата си демократите. Благодаря когато са засегнати финансовите интереси на Европейския съюз, засегнати са и интересите на данакоплатците. Затова моята политическа група е за създаването на една Европейска прокуратура. Но предложението на комисията, така както е предоставено, е проблематично. От една страна искаме да имаме Европейска прокуратура с големи компетенции и правомощи, от друга страна обаче е, говорим за минимални стандарти на европейско равнище и тази работа не е завършена. Но в крайна сметка е, правовата държава изисква и двете неща, както да бъдат преследвани виновните, е, така и да бъдат опазени техните права. Важно е да изпратим един ясен сигнал за това къде трябва да има подобрение. Например, процесуалните права трябва да се хармонизират и подобрят. Европейската прокуратура трябва да е независима и в същото време трябва да има ясни възможности за обжалване. Имаме и нужда от ясно определение кога Европейската прокуратура трябва да се задейства и трябва и да са ясни правилата за допускане на доказателства. Те не бива да са само, да, това не бива да се случва само на минимално равнище. Важно е Европейската прокуратура да се задейства главно, когато са засегнати финансовите интереси на Европейския съюз. Докладът описва ясни, задава ясни репери, които са важни за работата в съвета. Искаме наказателни деяния да бъдат преследвани в рамките на Европейския съюз, но в същото време трябва да бъдат подобрени и правните стандарти в Европейския съюз. И накрая всички държави членки трябва да участват. В противен случай тази марка няма никакъв смисъл. Благодаря. Госпожа Вебер от Алде е следващият оратор. Like to... Уважаеми колеги, не напред бих искала да благодаря на докладчика за свършената от него работа, както и на всички докладчици в Сянка за техния примус по този важен доклад. Привесвам предложението на Европейската комисия и съм убедена, че за в бъдеще Европейският съюз ще се възползва от е, едно по-масштабно пространство създаване на европейско наказателно правно пространство. Създаването на Европейска прокуратура, която да защитава финансовите интереси на Европейския съюз е само първа стъпка по този път. Но това ще бъде и един тест, който ще покаже дали държавите членки са готови да се ангажират в един проект, който е важна стъпка напред в превръщането в постигането на общо европейски характер на съдебните ни системи. Към момента обаче някои държави членки показват, че не са толкова готови да поемат по този път, въпреки че идеята за създаване на Европейска прокуратура вече съществува от няколко години насам и е заложена в договора. Едновременно с това тази идея трябва да събере и да обедини всички законодатели и Европейския съвет и парламента. Ето защо съм убедена, че предвид процедурата, т.е. С, с решение на съвета и одобрение от страна на Европейския парламент, не бива да навреди на статута на законодател на Европейския парламент. Докладът, който ще гласуваме утре, поддържа тази, това становище и изпраща много ясно послание на съвета. В момента, в който създаваме такъв европейски орган с разследващи правомощия, трябва да осигурим и рамката, която ще гарантира правата на разследваните съгласно собственото ни законодателство в областта на правата на човека и съдебната практика. Обедена съм, че повече от всякога взаимното доверие и солидарността са основните принципи, които трябва да ни ръководят, ако искаме да завършим започнатата сега работа. Много ви благодаря. Колега Вебер има синя карта. От колегата Зобрал. Приемате ли въпроса? Господин Зобрал. E, благодаря. Уважаеми колега, Не смятате ли, ще бъдем по-ефикасни, ако вземам решение и дадем възможност на националните прокуратури да си вършат работата, вместо ежедне, ежегодно да отпускаме средства за един нов бюрократичен орган, който може да се окаже неефикасен може да се стигне до проблеми с компетентността, правомощията и сблъсък на компетентности. Благодаря, госпожо Вебер. Трябва да отбележа, че това разискване вече се проведе преди доста време съгласно договора, е възможно създаването на Европейската прокуратура. Не смятам, че начинът по който тя ще изглежда, ще превърне в бюрократичен орган, защото тя ще действа посредством прокуратурите в държавите членки. Аз бих искала правомощията на съзаконодател на Европейския парламент да се зачитат. Благодаря ви, думата да има господин Албрехт от името на Зелените. Най-напред благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за този текст. Мисля, това е добър сигнал, важен сигнал. Трябва да работим на този текст. Но лошото е, че съветът отсъства и този сигнал няма от кого да бъде прият, трябва да бъде прият в крайна сметка от съвета. А ако съвета ни слуша в а, момента, той би трябвало да даде своето съгласие. Има предварителни условия. Например, трябва да има по-добра трансгранично сътрудничество, за да може да създадем тези общи стандарти. Всички партии, всички политически групи трябва да се обединят, за да осъществят правото за информация, правото за достъп до правосъдие, до, до адвокат и така нататък. Мисля, че е много разочароващо, разочароващо. Девет отсъства. Същото се отнася и за директивата за защита на личните данни, защото в крайна сметка, за да имаме една такава ефективна директива, трябва да имаме създадените предварителни условия от този законодателен акт председателката. Съветът наистина отсъства. Е, госпожа Грейси също заседна този факт. Аз препоръчвам да обсъдите въпроса с политическите групи, защото в крайна сметка политическите групи са отговорни за това дали съвета да присъства или не. Колегата Кери. Благодаря. Аз наистина мисля, че това предложение би трябвало да се отхвърли. 14 национални парламенти от различни държави членки показаха жълта карта на предложението на комисията. Те смятат, че се нарушава принципа на пропорционалност и солидарност. Е, чрез това състояние на нещата, е, държавите членки не могат сами да запазят е, компетентността за това да определят какво наказание да се наложи върху какво престъпление. Е, предложението на комисията не трябва само да бъде е, да, бъде, да му бъде показана жълта карта, той трябва да се откаже. Колегата Бантен, благодаря ви. Европейския съюз възнамерява да създаде Европейска прокуратура с големи правомощия и целия Европейски съюз. Британското правителство вече заяви, че няма да участва в тази схема. Въпреки това, обаче правителството заяви заяви, че възнамерява да участва в 35-те мерки в наказателно-правната област. Както вече заявих и миналият месец, тези 35 наказателно-правни мерки са най-важните и представляват най-голяма заплаха към, за нашите съдебни традиции. По отношение на Обединеното кралство, решението на правителството да не участва в проекта за Европейски прокуратура е ненужно и нечестно, тъй като прокуратурата ще разполага на, на тъй като ще се разполага всички възможни инструменти, като например Европейската заповед за арест и Европейската заповед за разследване. И макар Европейската прокуратура да няма пряка компетентност в Обединеното кралство, тя на практика ще има власт чрез тези правни инструменти настоящата коалиция под ръководството на торите няма как да запази съдебната, няма как да наложи Европейската прокуратура в Обединеното кралство и затова използва тази задна врата. Но все още има възможност правителството на Обединеното кралство да излезе от 35-те наказателно-правни мерки, а има и друг из, а, друго решение. Той е просто Обединеното кралство да напусне Европейския съюз и за целта трябва да гласувате за ЮКИП на, на изборите. Благодаря ви, думата има колегата Бонанини. Грация. Благодаря госпожо председател. Благодаря на господин Колино за извършеното от него. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Европейската прокуратура е предимство, допълнителна полза за европейското пространство на правосъдно пространство и ние трябва да действаме по-ефективно, по-ефикасно срещу измамите. Това е истински бич, който пречи за правилното функциониране на еврозоната. Така че всички държави трябва да подкрепят проекта за Европейска прокуратура но за съжаление гласовете, които чуваме, ще направи трудно достъпно единодушието в съвета. Не трябва да забравяме също така, че Европейската прокуратура и предвидените процедури ще имат отражение върху правата на всички граждани. Така че не трябва да се задоволяваме само с искане за независимост на прокуратурата, а би следвало тези права да се предоставят и тези изисквания от всички граждани. Син карта, господин Албрехт. Колега Обрехта, ако искате да зададете въпрос към господин Бонанини, добре, но не към предишния колега. Аз исках да задам въпрос на госпожа Кари. Вие видяхте? Вие ме видяхте? No, uh, course, noticed, would... Аз ако ви бяха видяла, щях да ви дам думата. Съжалявам, но тя напусна залата. Uh, това, което чух, това, което знае, няма нужда от трансгранично сътрудничество. Явно няма нужда и от подобрение. Но това, което чувам от прокурори и от е, колеги от е, зелената политическа група, Всъщност има нужда от подобряване на съдебното сътрудничество. Искам да знам. Искам да знам дали искаме да подобрим ситуацията или не. Председателката, колегата Бонанини не може да отговаря от името на друг колега. И продължаваме с другите колеги. Това е господин Вос. Благодаря. Европейската прокуратура е всъщност нещо, не, нещо добро. Но като докладчик по Евроюст искам да кажа, че има много неизвестни, неясни въпроси и те трябва да се изчистят преди да може предложението за двата института да бъде приложено на практика. За това трябва да се, например, помисли върху следните въпроси, а именно как да се реформира Евроюст по-нататък, ако искаме едно усилено сътрудничество в тази област. Освен това, базата за усиленото сътрудничество е противоречива, особено що се отнася до прокурорите. На следващо място, какви са последствията за Европе... от Европейската прокуратура за бюджета на Евроюст? Освен това, определени наказателни области трябва да бъдат осветлени, трябва да бъдат хармонизирани, трябва да, са, да се оточнят и трябва да сме сигурни, че е приложен с принципа на субсидиарност към отделните съдебни системи в практическата работа. Мисля, че ако нещата бъдат приложени така, както са в текста, ще имаме огромни проблеми. Коя прокуратура може да каже, че е независима, когато имаме един общ орган. Освен това, такъв един орган не е, неговите функции не са разписани в никакъв законодателен национален текст. Как ще става назначението на съдите, как съдите ще е, боравят с е, тази, тази Европейска прокуратура. Всички тези неща са доста неясно. Благодаря. А сега господин Лопес Агиляр. Благодаря. Благодаря. Е, имах честа да бъда министър и е, специално подкрепих е, член на 86 и предвижда създаване на Европейска прокуратура. Продължавам е, енергично да подкрепям този текст и смятам, че е добра новина. Позицията, благоприятната позиция на Европейския парламент на доклада Яколино. Това е една важна крачка напред прокуратура, която ще може да защитава европейски, е, финансовите интереси на Европейския съюз. Ще, но няма да може да преследва трансграничните престъпници. Така че трябва да се направи разграничение функциите на е, Евроюст от една страна и на Евролат от друга. Също така трябва да се отчете е, и е, разграничението между националните прокуратури и Европейската прокуратура. Също така трябва да се преодолеят съществуващите институционални пречки, защото е, някои правителства показаха жълт картон, други протакат и трудно ще се прибегне до засилено сътрудничество. Освен това, трябва да се координира законодателната дейност на парламента, така че да се въведе ново наказателно право на Европейския съюз. И наистина на практика ще бъде добре да гледа този, тази Европейска прокуратура. Председател, уважаеми колеги, подкрепям създаването на Европейска прокуратура. Тя ще повиши доверието на гражданите в европейските институции, ще бъде гарант за еднакво прилагане в рамките на Европейския съюз. Особено за страни с сериозни проблеми съдебната власт подлежащи на мониторинг като България, където прокуратурата е смятана за една от най корумпираните институции. и съм сигурен че тогава политици които стрелят по магистралите и се бият или мятат кюфтета по самолетите ще получат заслуженото си независимо колко са нужни на управляващите. проблем са също така политическите назначения. това е запазна мярка за всички управлявали досега – герб бсп ДПС и разбира се техните помагачи от европейската прокуратура ще бъде гарант за професионалност и неподкупност ще върне вярата на българските граждани в институцията. смятам че първите клиенти на тази прокуратура ще бъдат управляващите страната и техните помощници. благодаря ви. Благодаря, колега Бинев. Прокура Европея. Госпожо председател, това е а, е, важна тема, която напредва благодарение на инициативата на Европейската комисия и на нашия докладчик господин Яколино. А, е, правилното, успешното е, действие на Европейската прокуратура а, трябва да бъде обвързано с гъвкавост, а не с бюрократичност. Трябва да се вземат бързи мерки по конкретни следствени действия, така че престъпниците да бъдат осъдени. Смятаме, че това ще развие допълнително предвиденото от договора пространство на свобода и правосъдие. Ние ще можем да се борим по този начин и срещу организираната престъпност, тъй като тези престъпления нанасят все по-значителни щети на Европейския съюз. Но трудно се преследват тези престъпления поради различията, които съществуват в различните правни системи. И не съществува достатъчно ефективен механизъм за борба с тях няма институция, която да разполага с необходимата компетентност. Така че приветствам създаването на Европейска прокуратура и се надяваме това да доведе до съответните резултати. Следващия оратор. Европея costituirebbe un primo passo, un passo... Благодаря. Създаването на Европейската прокуратура е важна стъпка. Това ще укрепи сътрудничеството между държавите членки в един сектор, който е изключително важен. Става дума за наказателното преследване. Хармонизацията между отделните системи, между правосъдните системи е необходима. Целта е да се борим по-добре срещу организираната престъпност. Организираната престъпност е всъщност много по-добре структурирана, отколкото самите държави. Но нещата, които се случват за момента не са достатъчни. Виждаме, че усилията на държавите членки не са достатъчни имаме прекалено малко правомощия до момента. Ето защо имаме повече кораж, повече усилия са необходими, за да се справим с проблема. Госпожа Кораца Билта. Мадам комисионер. Госпожа комисар. Трансграничната престъпност се засилва в Европа. Ето защо трябва да засилим сътрудничеството на европейско равнище, за да се борим ефикасно срещу трансграничната престъпност не трябва да има място в Европа, където престъпниците да могат да се укриват. Мандатът на Европейската прокуратура трябва да се ограничи до измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. И това е правилно решение. При след това предложението на Европейската комисия повдига сериозни тревоги по отношение на разпределението на властите между Европейския съюз и държавите членки. И добавената стоеност на това предложение е под въпрос. Европейската прокуратура навлиза в някои от най-чувствителните области на наказателното право, като например допустимостта на доказателствата, както и възможността за за възражение срещу решението взето от Европейската прокуратура. Всички тези мерки подриват правната сигурност. Как на практика ще работи Европейската прокуратура с националните делегации? Разследванията трябва да се водят от националните прокурори. Трябва също така да се гарантират правата на разследваните лица и правата свързани, правилата свързани с защитата на личните данни. Ето защо предлагаме Европейската комисия да с ново предложение, което по-добре да зачитат принципа на субсидиарност. Фактът, че 14 национална парламента изразиха притеснения, свързани с това предложение, не може да бъде, подчин, да бъде подценено. Благодаря. Думата има колегата Либерацки. Пани комисаж, пани и панове. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Европейската прокуратура има за цел да разследва престъпления, да подведе под отговорност онези, които накърняват финансовите интереси на Европейския съюз. Това трябва да е децентрализирана структура, базирана на националното законодателство на отделните държави членки. Има много престъпления, които трябва да се разследват. Измами, корупции и други нелегални дейности, като например измами с ДДС, както и престъпленията, свързани с кохезионните фондове, селскостопанския фонд, различни фалшификации, например на, е, на цигари, нелегален внос. Но искам да се съсредоточа върху следното. Трябва да са ясни компетенциите между европейски, на Европейската прокуратура, ОЛАФ и Евроюст. Господин Николсън е следващият. Много ви благодаря, госпожо председател. Основният довод за създаване на Европейската прокуратура е мащабът на измамите с, с средства от европейския бюджет. И действително някои от данните, с които разполагаме, са потрясаващи. Одита миналата година твърди, че 104 милиона евро са били загубени от поради загуби е възможно всъщност средства да бъдат, реално тази сума да е двойно по-голяма. Дали обаче създаването на Европейска прокуратура е най-добрият начин да се борим с а, тези измами? Това е въпросът, който трябва да си зададем. И може би по-добре от другите знаем, че прекаленото намеса на полицията може да бъде много чувствителен въпрос след много години на размерици, Липсата на доверие към полиция в Северна Ирландия доведе до възлагане на повече правомощи на местно равнище. Аз имах доста сериозни а, при, притеснения и доста сериозни резерви относно това доверие на местно равнище и опитът ми показва, че когато има тревоги, тези тревоги трябва да бъдат чути. Трябва да се борим срещу измамите с, с средства от европейския бюджет, но това засяга най-вече много за тази борба се предлага създаване на нов орган, който да иска е поструваш държавите членки. Според мен това не е доброто решение. Благодаря ви. А сега стигаме до процедурата с спонтанни изказвания. Петима колеги искат думата. Господин Стиер се първи. Председнице, Evo u prvom redu želim reći da podržavam izvješće. Благодаря. Най-напред искам да кажа, подкрепям доклада, подкрепям и инициативата от Европейската комисия. Европейският съюз има своя бюджет и мисля, че е абсолютно естествено да имаме Европейска прокуратура, която да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Да, т.е. защитават, трябва да се защитят парите на Европейския съюз, на европейските денакоплатци. Естествено, в този доклад ние искаме Европейската прокуратура да е независима от националните правителства и от европейските институции и да е независима по отношение на всякакви политически влияния. Но принципът на субсидиарност трябва да бъде взет предвид. Този принцип обаче не бива да бъде използван като алиби за замъгляване на някои влияния от страна на държави членки. Аз приветствам доклада и апелирам към колегите и държавите членки да подкрепят тази инициатива. Благодаря. Аз също смятам, че е хубаво да се укрепи сътрудничеството между съдебните органи в държавите членки. Мисля, че държавите членки и техните прокуратури трябва да имат по-добро сътрудничество, но според мен, вместо да се създава ново, нов орган на европейско равнище, би трябвало националните органи, националните прокуратури да си сътрудничат по-добре. Би било опасно, когато имаме наказателно преследване на две нива. Това ще накърни ефикасността на цялата система. Европейската прокуратура а, се казва, че може да е част от националните системи, но това би отежнило всички системи. Следващият колега. Благодаря ви. Разбирам всички тревоги, изказани от преждеговорявшите. Те твърдят, че Европейският съюз не защитява достатъчно ефикасно своите финансови интереси. Трябва обаче да се запитаме как може по-ефикасно да действаме срещу престъпността. Аз обаче не смятам, че създаването на Европейската прокуратура е добър начин за увеличаване на нашата ефективност. Смятам, че имаме нужда от по-добра координация на приоритетите и дейностите на националните прокуратури на държавите членки. Смятам, че имаме нужда от обмен на добри практики, обучения, обмен, обмен на сведения и смятам, че създаването на този нов орган ще доведе до множество проблеми. Ще се стигна до сблъсък между различни органи компетент... и техните компетентности. И смятам, че подобно, създаването на подобни органи винаги води до допълнително разхищаване на средства. В настоящата криза не можем да си го позволим. Думата има господин Стоянов. Благодаря, госпожо председател. Да, на първ поглед действително има логика в създаването на Европейска прокуратура. Има причина, има, разбира се, злоупотреби с средствата от европейските фондове. Но трябва да си отговорим дали тази прокуратура ще работи това е основният въпрос. защото ако тя не работи тя само ще глътне още повече средства а резултат няма да има. а за да работи една такава прокуратура трябва да отговорим на няколко основни въпроса. ще имаме ли общ европейски наказателен кодекс? ще имаме ли общ европейски наказателно процесуален кодекс? ще има ли европейски съд пред който тази прокуратура да изправя обвинените от нея в престъпления? на всички тези неща има ясен отговор и той е не. не може да ги имаме и това не го казвам аз казват го четиринадесет национални парламента абсолютен рекорд в процедурата за жълтия картон. затова призовавам комисията да оттегли своето предложение то очевидно е некачествено за да не повтаряме сцени като от гласуването днес когато отхвърляме с абсолютно мнозинство предложенията на комисията. благодаря ви podravam da se lanak eighty six lisabonskog ugovora stavi u funkciju odnosno da se osnuje ured javnog tuitelja ured koji e moi prekogranino djelovati i nadam se da e se na taj nain postii stvarno prostor zajedniki prostor europske pravde jer smo to dugo eljeli. isto tako podravam da se objedini i da se uspostavi bolja koordinacija izmeu olaf a europola i ovog novoosnovanog ureda javnog tuitelja. Общото пространство на сигурност, то трябва да бъде защитено. Защитен трябва да бъде и европейския бюджет, това е нашата обща цел да се борим срещу измамите, защото измамите подкопават доверието на гражданите. Трябва да бъдем ръководени от разпоредбите на конвенцията и хартата за човешките права. Трябва да се защитени правата на разследването, но също така трябва и внимателно да разходваме средствата. Следващият колега. Госпожо Смеси, председател на комисията, редник имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да подчертая, че е Европейската процедура беше създадена съгласно член 86 от договора. Това е един специфичен член, който определя и разпорежда как точно се осъществява тази необичайна законодателна процедура. Благодаря на Европейския парламент за конструктивната му подкрепа за тази инициатива и очаквам с нетърпение приемането на междинния доклад. Напълно съм съгласна с парламента, че не може да съществува Европейска прокуратура без да се зачитат напълно напълно правата на разследваните по хоризонтален начин. Напълно съм съгласна с тази позиция. Това е едната причините, поради която комисията ясно защитава своята позиция и ние благодарим на Европейския парламент за постоянството му в подкрепата за приемане на пакета за правата на запотосрените в съвета, както и още висящото досие за процесуалните права. Благодаря ви. А сега думата има докладчика господин Яколино. Sì, abbiamo ascoltato contributi, critiche, rilievi. Благодаря. Е, Изслушахме и положителни, и отрицателни мнения, и критики по една изключително важна тема, която отключва от ключово значение за европейските граждани. Изключително важно е да се спазват принципите и ценностите, залегнали в договора за функциониране на Европейския съюз. Но трябва да припомним на колегите, че това е предварителен доклад, в който е, и ще вземем предвид е, е, някои критични мнения, отправени към позицията на комисията. Ние ще вземем предвид тези оценки, яснота по архивирането, правомощия на прокуратурата и така нататък. Разбира се, всичко това трябва да бъде съпроводено и с преразглеждане на ОЛАВ след създаването на прокуратурата, защото тя ще трябва да засили тясното сътрудничество и бързата реакция за да се защитят гражданите и да бъдат гарантирани правата на подведените под отговорност. И по този начин наистина гражданите ще засилят доверието си в европейските институции. Както беше подчертано, средствата, които ще бъдат предоставени на прокуратурата, ще бъдат отнети от това, което се прави за престъпниците. Смятам, че утре ще получим съответната подкрепа по време на гласуването така че ще вървим напред към създаване на Европейска прокуратура и изготвяне на окончателен документ. Приключваме дискусията по тази тема и както каза господин Яколин, утре в 12 ще бъде гласуван този доклад. Следващата точка от дневния ред е, е свързана с доклада за напредъка за 2013 година.